в а, залата. И най-сетне от господин Луиджи Де Магистрис, бивш депутат в Европейския парламент, получих искане за защита на неговия парламентарен имунитет и привилегии в хода на съдебно производство в гражданския съд на Ламеция Терме. На основание член 6 алинея 3 от правилника, това искане ще бъде изпратено на компетентната комисия, тази по правни въпроси. И най-сетне, съобразно член 3 алинея 4 от правилника, на 11 юли 2011 година комисията